People seem to be in a very good mood. Изглежда всички сте в отлично настроение тази сутрин. Много се радвам. А, може би е добре да отложим разговорите за малко по-късно и да започнем работата си. Това е четвърто за съвместно заседание на АВКО и Пети за стратегическото проучване на омбудсмана за прозрачността на обсъжданията в подготвителните органи на Европейския съюз. Проекто докладът е, е Проекто дневният ред е раздаден на всички. Ако нямате възражение, го смятаме за прият. одобрение на протокола от заседанието от 24 октомври. Ако няма възражения, той се счита за одобрен. Преминаваме незабавно към гласуването. Надявам се, че вече сте сложили картите си в машините. Гласуваме по стратегическото проучване на Омбусмана за прозрачността на законодателните обсъждания в подготвителните органи на съвета на Европейския съюз. Докладчикът е Йо Лайнен. В залата ли е докладчикът? Може би е на път. Яна Тум е съдокладчик. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20.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 11 се оттегля. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за. Искате проверка по 56-то. Добре. Проверка по 56-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 61. За, против, нека да направим проверка по 61. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 се приема. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка по 92. Мисля, че се прие, но нека да направим проверка. Трябва да ми давате знак малко по-ясно. 92. Да, одобрено е. Приема се, обаче не вдигахте ръка достатъчно ясно.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 Приема се 2 за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по проекта доклада с приятите изменения. По електронен път, моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отличен резултат. Поздравления! на докладчиците. Отлично свършена работа. And now, Danuta, I'd like to give... We are not finished. Не сме приключили обаче. Сега ще чуем изказването на председателката на Комисията по конституционни въпроси Данута Хюбнер. Thank you very Просто искам да ви благодаря за доброто сътрудничество между двете парламентарни комисии. Не съм била на съвместно заседание на две комисии, в което председателят на АВКО да не участва в целия процес, но мисля, че крайният резултат беше добър. Приветстваме е, начина по който се приложи правило 55 обикновено не ни е толкова лесно да се договорим, но тук имаше неща, които ни обединиха. първоначалната ни среща беше по време на австрийското председателство и имайки предвид, че докладът е насочен основно към съвета, от австрийците получихме а, много положителна реакция и желание да се подобри прозрачността и се радвам, че успяваме преди края на мандата да приключим работата по този въпрос и да оставим едно добро наследство за европейските институции от тук а, нататък, защото а, с това ги правим по-прозрачни и по-разбирами за гражданите. Така че благодаря ти, Сесилия, благодаря на докладчиците и се надявам, че от тук нататък в следващите състави на двете парламентарни комисии сътрудничеството ще е също толкова добро. Благодаря ти много, Данута. Комисията по петиции изпълни своята задача. Работихме заедно с законодателната комисия АВКО и е, за това е, направихме всичко възможно да улесним е, гладкото протичане на процеса. Много добре си сътрудничихме между е, двете комисии. Е, давам ви няколко минути да напуснете залата. Приятен ден!